мрежи, за да могат да, да свържат жените в различни селски райони една с друга. Е Благодаря, госпожо комисар. С това изчерпваме разискванията. Гласуването ще бъде утре на обяд. Следващата точка в дневния ред е доклад на господин Маринеско за финансирането на Европейския съюз за извеждане от експлоатация на ядрените електроцентрали в новите държави членки. Давам за 4 минути думата на докладчик. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Договорът за присъединяване на Словакия, България и Литва – включва изискване за извеждане от експлоатация на ядрените реактори, които не отговарят на изискванията за сигурност и не могат да бъдат усъвременени. за тази цел бе отпуснато финансово съдействие от Европейския съюз, но не с цел да се покрият всички разходи, а да се разглобят реакторите, да се третират отпадъците, да се осъществи надзор, да се е, обеззаразят е, е използваните ядрени горива и в крайна сметка да се извърши декласиране. Е, също така е, беше необходимо да се замени използвания капацитет, да се подобри енергийната ефективност и да се предприемат други мерки за подобряване така на енергийната ефективност. Е, от гледна точка на социалните последици е, се отпуска помощта на персонала на реакторите, е, за да се гарантира по-високо ниво на сигурност, да се повиши качеството на дейността във връзка с тъй нареченото декласиране. Е, не е фиксиран е, таван на финансовото съдействие и е, това положение продължава дори след изготвянето на планове за извеждане от експлоатация. Европейския съюз доста значими финансови средства вложи над 2,8 милиарда евро от 99-та година на сетне се е, изразходват средства. Е, тук е необходимо аспектите, свързани с тавана, да се из, е, изяснят, включително ако е необходимо, чрез участието на Съда на Европейския съюз. Трябва да се види дали декласирането, извеждането от експлоатация е свързано с изграждане на депа за обезвредени ядрени отпадъци, дали се използват средствата ефикасно, дали се е, използва резултатно натрупания опит в други държави членки и дали проектите са изготвени така, че да бъдат намалени до минимум разходите. Дали има възможности да се добавят нови дейности и да се правят нови харчове. Ако е необходимо за енергийни проекти да се отделят средства, трябва да се види дали тези средства се вземат от средствата за извеждане от експлуатация на ядрените централи. И трябва да се види също дали е, е необходимо и за в бъдеще подобна дейност да се финансира от европейските фондове. Е, Благодаря. Нека да започнем и спонтанните изказвания с господин Николачич. Predčasné odstavenie jadrových reaktorov v troch kandidátskych krajinách Európskej únie v Litve, v Slovensku a Bulharsku zabránilo vytvoreniu. Това е много важна тема, свързана с затварянето и извеждането от експлуатация на тези реактори. Има допълнителни разходи, свързани с този процес, освен средствата предоставени от общността, защото те не са достатъчни. Цената за спиране на реакторите и извеждането от експлоатация са много по-големи, отколкото планираните според експертите. Въпреки, че извеждането от експлоатация се намира на един много начален етап, остава още по-голямата процес да се извърши до 2013 година, което означава, че средствата за трите реактора трябва да се увлечат за изпирането им. Благодаря. Госпожа Тикао. Благодаря, госпожо председател. В Европейския съюз има 143 ядрени реактора и към март 2010 година ядрената енергия е около 28% от енергийния микс в Европейския съюз, съгласно статистиката а, на Евростат. Е, инцидентът в е, Япония е, бе тревожен сигнал в тази сфера. Необходимо е да се повиши сигурността на реакторите, но извеждането им от експлуатация предполага много големи разходи и за тази цел е необходимо на Словакия, Литва и България да се окаже необходимата финансова помощ. Липсата на финансиране може да забави извеждането от експлуатация, което ще застраши околната среда и здравето здравето на хората. За това трябва да бъдат финализирани плановете за затваряне на реакторите, а комисията да изготви доклад в тази сфера, като посочи точно къде е участвал Европейският съюз и да се изготви дългосрочен финансов план за е, все още оставащите да се реализират проекти за извеждане от експлуатация. Благодаря. Сега колегата Балчиди. Благодаря, комисаря. Norėčiau pasveikinti savo. Благодаря, госпожо комисар. Позволете да поздравя колегата си и да благодаря за сътрудничеството му при подготовката на този доклад. Трите държави членки поеха сложни задължения при приемането им в Европейския съюз по отношение затваряне и извеждането експлуатации на своите АЕЦ при спазване на необходимите стандарти и е, проява на солидарност. Необходимо е да има подкрепа, разбира се, за целият този процес, за да може да се облегчат економически и социални последствия от извеждането от експлоатация. Разбирате, че това е една много сложна тематика. Това е свързана с е, много сериозна организационна структура на държавите членки при освояване на средството и общността има много важна роля при координирането на спирането на централите. Насърчават се, разбира се, всички държави членки да създават нови работни места и да търсят нови източници за енергия. Благодаря. Господин Ферера. Благодаря, госпожо председател. Почти половината държави членки имат атомни централи на своите територия, някои от които са доста стари, което означава, че трябва да направим нужното някои от тях да бъдат изведени от експлоатация, е, за да се гарантира сигурността за хората и околната среда. За новите държави членки е, мога да кажа следното. След като те трябва да затворят някои от своите е, АЕЦ, трябва да получат помощта от Европейския съюз, за да може извеждането експлоатация да се извърши по безопасен начин. Необходимо е да се гарантира оползотворяването, съхраняването на отпадъците, подготовката, адаптирането на централите е, и разбира се използването на нов източник на енергия, който да замести атомната енергия. Необходимо е да се проучат също и социалните последствия от този процес. Освен проблемите свързани с сигурността преди и след извеждането от експлуатация, важно е да знаем и какво ще правят тези хора, когато вече не могат да работят в централата. Благодаря. колеговия. Справа пана посланца Marineska говори о ефективно... Благодаря, госпожо председател. ...prostriedkov Európskej уния, použitých na vyradenie jadrových reaktorov sovietskeho typu z prevádzky slovenská republika svoju jadrovú elektráreň v jaslovských bohuniciach po havárii v černobyle Докладът е свързан с извеждането от експлоатация на ядрени мощности. Словакия поднови своя ЕЦ след Чернобил с съвременни части от Франция, и от други страни инспекторите всъщност видяха, че е, тази централа може да продължи да работи още 30 години. Независимо от това обаче, по време на преговорите за присъединяване, за да угодим на австрийците, ние, словаците, е, се съгласихме по-рано да изведем от експлоатация тази централа, като приноса доста символичен на ЕС е, към извеждане от експлоатация беше един опит да се компенсира Словакия за загубите, които ще претърпи това беше един източник на чиста енергия за нас. Благодаря, сега дам думата на комисаря Рединг. Госпожо председател, ние приветстваме доклада по собствена инициатива на Европейския парламент за ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлуатация на атомните електроцентрали в новите държави членки. Знаете, че ядрената безопасност е абсолютен приоритет за Европейския съюз. Поради тази причина ние придаваме огромна значимост на безопасното извеждане от експлоатация на реактори, които не биха могли да бъдат доведени до ниво, което да гарантира пълна безопасност. Ние споделяме голяма част от становищата, които са изразени в доклада на Европейския парламент. Съгласни сме с необходимостта държавите членки да предоставят детални планове за извеждане от експлоатация, както и дългосрочно финансово планиране, което да бъде гарантиране. Фондовете в голямата си част наистина отиват за извеждане от експлоатация и Европейската комисия може да играе изключително важна роля, за да гарантира стриктния мониторинг за разходването на средствата. Европейската комисия наистина вярва в стрихното прилагане на принципа замърсителят плаща. Ние споделяме становището на Европейския парламент, че операторите на АЕЦ са тези, които трябва да гарантират, че финансовите ресурси за извреждането от експлоатация са е, разпределени за, целия, е, за цялата експлоатация на тези реактори, като това е, стане изключително безопасно, прозрачно е, и по отношение на средствата. Освен това трябва да се отбележи, че докладът се съсредоточава върху ефикасността и ефективността на финансирането от страна на ЕС в областта на извеждането експлоатация. Европейската комисия би искала в голяма част от доклада да се признае, че една от основните цели на нашето финансиране е била винаги на първо място а, самото извеждане от експлоатация на реакторите поради е, причини за ядрена безопасност. Е, смятаме, че тази цел трябва да бъде взета предвид, когато се прави оценка на ефективността и ефикасността на финансирането от ЕС. Освен това, комисията смята, че е важно да се изясни, че подкрепата от страна на ЕС никога не е целяла да покрие всички разходи по извеждане от експлуатация, нито пък да компенсира страната за всички економически последствия след извеждането от експлуатация. Ние чисто и просто искахме да допринесем, да дадем своята вноска към по-ранното или ранното извеждане от експлоатация. Държавите членки са тези, които носят пълна отговорност за извеждане от експлоатация на ядрените инсталации. Те трябва да предоставят детални дългосрочни планове и това е отговорност на всяка една от държавите членки, които отговарят също така и за графици, които да бъдат също точни и ясни и една разбивка на разходите за цялостното извеждане от експлуатация. Искам да благодаря на докладчика и на парламента за своевременния дебат по един въпрос, който в контекста на Фукушима всъщност се оказа изключително важен. Е, едно цялостно и безопасно извеждане от експлоатация е основен компонент на ядрената безопасност, а ние поддържаме високи стандарти в това отношение. Този доклад е, е огромен принос към доклада, който ние, Европейската комисия с държавите членки, ще подготвим, за да видим евентуална подкрепа от страна на ЕС след 2013 година. Grazie commissario, la discussione è chiusa. Благодаря, госпожо комисар. С това изчерпваме дебата. Гласуването ще бъде утре на обяд. Reca la relazione dell'onorevole Ариф sulla futura politica europea. Следва обсъждане на доклад на господин Ариф.